практически резултати от изпълнението на новите елементи? Има ли най-добри практики? И на трето място, третия ми общ въпрос. Трябва ли да се включат в освобождаването от отговорност някои последици с макроекономически характер, които се наблюдават в държавите членки, особено в контекста на тази първа година от новата МФР? След това ще задам своите е, специфични, конкретни въпроси и накрая ще направим заключение. Благодаря на всички за това, че дойдоха. Е, Благодаря. Сега генералният директор ДЕФА получава думата, е, директор на Генерална дирекция регионална и селищна политика. Приветствам това, което каза докладчика. че поставяте повече акцент върху изпълнението това отразява мнението и на генералните директори, така както са го записали в отчетите си за дейността глава 2 и 3 в частност. И считам, че е добре да говорим и за първа глава, а именно изпълнението. Вие ни поставихте поредица от въпроси. Какви са основните постижения в нашата сфера? Бих могъл да използвам таблицата, защото понякога нагледно нещата се разбират по-добре, отколкото ако се обясняват. Ние трябва да покажем резултати. при изпълнението на политиката в регионалната сфера за интелигентен, устойчив, приобщаващ растеж. И ние имаме ключови показатели за изпълнението, а те са брой на работните места, които се създават чрез прилагане на програмите. И тук виждате данни към края на 2013 година. Това е най-новата информация, с която разполагаме. 770 хиляди работни места създадени до края на 2013, което е значително увеличение в сравнение с предходната година, тъй като говорим за интелигентен растеж. Вторият ключов показател е брой на предприятията, които си сътрудничат с научни изследователски институции, които се ползват от нашата подкрепа 26 хиляди, което също е увеличено ние в сравнение с 2012. За малките предприятия тук се подчертава важната им роля. Имаме 209 хиляди предприятия, които са получили регионална помощ за предходната година. Тази бройка е по-ниска относно устойчивостта има значително увеличение на допълнителния капацитет за производство на възобновяеми енергии. Това са само четири ключови показатели за изпълнение. Не разполагам с достатъчно време, за да представя всички, които са представени в годишния доклад, където се съдържа повече и по-детална информация. Вие говорихте за заинтересовани страни, говорихте за гражданите. Ние Ние имаме сега платформа а, за а, публично достъпни данни и всички граждани могат а, да получат информация за това а, как а, се изпълняват програми чрез използването на европейски структурни и инвестиционни фондове. Ние имаме данни, които са обобщени, имаме и такива по отделните държави, имаме и примери за реализирани проекти. Това е важна информация и ако на някакъв етап вашата комисия прояви интерес, ние бихме могли да ви демонстрираме как действа тази платформа за общо достъпна информация. Вие също поставихте въпроси за новите елементи. Всичко, за което говорих до сега, постиженията, които споменах, са за предходния период. Нещата ни биха могли да са по-различни, тъй като новият период парламентът и съветът приеха регламента едва през декември 2013 година. Затова е твърде рано да говорим на този етап за резултати за новия програмен период. Но вие можете да намерите в доклада ми за дейността първият пилотен проект, по който сме се опитали да приложим идеята за ориентирани към резултати дейности. И аз съм поискала директорите, както и на служителите, които отговарят за отделните държави, да направят оценка на изпълнението на програмите. В доклада ще видите интересни данни по този въпрос. Това беше нещо като генерална репетиция преди въвеждането на по силен акцент върху изпълнението в бъдеще. Това е което мога да кажа, госпожо докладчик, по въпросите, които ни поставихте. Госпожо председател, на ваше разположение съм. Ако искате да получите информация за по-традиционната част, а именно да се дадат уверения за законността, редовността на разходите. Сега ли искате ли да го направя или по-късно? Благодаря ви. Страхувам се, че ще останете още известно време при нас. Няма да ви пуснем. Мартина. Имам още няколко въпроса конкретно към вас. Искам да ви попитам, кой прави изчисления в втория слайд. И втория въпрос. Как вие и държавите членки изчислявате броят на създадените работни места и доколко устойчиви са тези работни места? Разполагате ли с подобни данни? Данните, които виждате тук, са предоставени от държавите членки в така наречените доклади, годишни доклади за изпълнението. Ние ги получихме през юни-юли и това е всяка година. Това е източникът на информацията. Това, което правим в Генерална дирекция Реджио е да проверим, но не извършваме одит на информацията, която ни се подава тъй като за предходния период е, предоставянето на тази информация не беше задължително за новия програмен период. Това е различно. През този е, период в одитните ни програми сме предвидили да се направи оценка и на надежността на информацията за изпълнението, която ни се подава. Създадените работни места не само в малките и средни предприятия, на които се предоставя безвъзмезна помощ, след това се предоставя информация какво е направено, но има и създаване на работни места тогава, когато изградите една водопречествателна станция, например – Тоест, доста разтегливо е понятието създаване на работни места. Благодаря ви. И аз имам няколко въпроса. Действително е трудно човек да се ориентира сред толкова много документи. С право посочихте предизвикателствата, свързани с новия период. Има интересен принцип при аудитирането на... Става дума за вътрешните аудити – и затова ще ви попитам как вие като генерален директор смятате да се подготвите за едно такова предизвикателство. Всъщност никой е по-добре от вас не знае как точно протича вътрешният одит. Доколко се е подготвила вашата генерална дирекция за новите елементи в аудитирането и кое е най-голямото предизвикателство от ваша гледна точка? И приложение 7b доклада за вашата дейност, всички оперативни програми, процентите на грешка, коригиране на грешката и така нататък. Нашия докладчик е изброил всичко това много детайлно. Как се развива ситуацията в държавите членки? Има ли подобрение, влушаване? Някои от е, грешките са коригирани, е, но става дума за 322 оперативни програми и малко трудно човек се ориентира. Как е, са се променили данните? Има ли подобрение, има ли влушаване в сравнение с предишни години? И освен това имаме така да се каже, резерви. Имаме си постоянни клиенти. Е, Испания, например, е такъв постоянен клиент и там има все пак, е, макар и незначително подобрение. Е, при някои от страните всъщност данните са все едни и същи. Но как вие виждате нещата през новия период? Какви ще бъдат предизвикателствата? В момента, в който приключат проектите и програмите и теглите чертата какви е, корекции ще се наложат е, според вас. И освен това таблица е, в приложение 7b във връзка с селските райони и работата на вашата генерална дирекция. Виждам, че е, има, така да се каже, много корекции от Генерална дирекция селско стопанство Аграр. Е, е, излиза, че вие дълги години сте се затваряли очите. Така ли? Как е, вие ще обясните тези корекции? Also, vielen Dank. Благодаря ви. Първият въпрос се отнасяше до това колко е подготвена генералната дирекция. От uh, няколко години Както знаете, комисията а, постави акцента върху изпълнението. Така че от няколко години вече сме добре подготвени а, и започнахме с реорганизация на цялата генерална дирекция. В миналото, всъщност, работата ни бе насочена главно към освояване на средствата. Е, и ако прегледате докладите и отчетите ни, е, обикновено става дума за това колко е, процент от наличните средства са освоени. Проведохме преструктуриране или реорганизация и така наречените центрове на компетентност. Сега се занимават с нещата по същество. Тоест имаме един център за интелигентен растеж. Е, и там става дума за интелигентна специализация, например. Другия център е, се занимава с приобщаващия растеж и така нататък и така нататък. Тоест имаме нова организация. И директорите е, носят отговорност не само за изпълнението на програмите в е, определени страни, но и а, а, съответните а, отдели, които се занимават с въпросите по същество. Освен това въведохме а, така наречените а, матрици. Е, е, едната а, се занимава единствено с изпълнение и оценка, и тя, така да се каже, разработва е, матрицата или е, образеца, е, по който се ръководят и съответните страни. И по този начин работим и с новите програми. Е, така те стават по-прегледни, по-прозрачни. Е, определяме конкретни цели и е, включваме така наречената логика на интервениране. Започнахме от рано подготовката за преговорите, така че всичко да е, може да бъде изпълнено. Комисията в края на годината ще представи един доклад, в който ще е, включим е, всички резултати от програмите Основният момент в този доклад е, е, ще бъдат резултатите. Тоест не е, как са свали средствата и колко пари са отпуснати за това и за това, а а как точно се изпълнява с изискванията във връзка с определени инвестиции. Така че добре сме се подготвили и както вече ви казах и е, преди малко, в този е, доклад е, за първи път е, сме включили като подход и пилотния принцип. Нека да видим как, да кажем, ще стоят нещата в бъдеще. Няма да констатираме единствено проблемите с последователността, да кажем, или с нередности и грешки, а ще оценяваме е, цялостното изпълнение на програмите. И за първи път го направихме сега. Е, независимо от това, че имаше много трудности, е, тъй като не разполагаме с достатъчно данни, данните са твърде малко. И, е, както знаете, е, така, принципа насочен най-вече към изпълнението е, е сравнително отскоро, но в бъдеще е, ще е, имаме двойни задачи. Ще се интересуваме от изпълнението и от съответствието. И сега преминаваме вече към втората част на, на въпросите. Един от въпросите беше е, доколко можем да се доверим на е, аудитиращите органи в е, държавите членки на сметните палати. Е, в крайна сметка, те са най-важният източник на информация за нас. И естествено, трябва да си гарантираме надежност в това отношение. Точно за това 265 е, проверки бяха извършени в аудитиращите органи. И в края на 2014 година е, нещата изглеждаха така. 47 е, аудитиращи органи, общо 94% от всички е, фондове. Двеста пардон. 72 е, е, два от тези органа бяха окачествени като надежни. А, Що се отнася до процента на грешката, е, можем да кажем, че данните за процента на грешката е, е са точни е, при 96% от аудитиращите органи. Така че понякога е, е възможно, естествено, съвсем точно да са е, определени процентите на грешки при отделните одити, но след това при сумирането да се е получила някаква грешка, изместване. Всичко това е взето под внимание. 1,8 е в крайна сметка процентът на грешката. Коригирахме го с около 50%, така че се получава 2,6%. Както виждате, е, от последното, което ви съобщих, е, ние, така да се каже, от своя страна коригираме нагоре е, процента на грешката, защото има и един процент дитиращи органи, на чието данни не можем да се осланяме. И така. От 2,6 до 5,3% е, е процента на грешката и горе-долу същият е, е, е диапазона и е, през 2000 година. Това е всичко, което мога да ви кажа. Така, а тези страни, при които обикновено имаме резерви, как стоят нещата там? Да, виждате таблицата. Виждате проблемните страни. През 2014 година това са Испания, Словакия, Унгария и Италия. В Италия 2015 година нещата малко се подобриха, но една година по-рано общо взето Унгария, Словакия, Словения Испания и Италия бяха горе-долу на едно равнище. Предполагам, че и, и вие така си мислите, най-вероятно пак ще имаме проблеми с някои от тези страни, но това не е в щета на европейския бюджет. В момента, в който има резерва, ние не плащаме. Но това не може да бъде естествено един продължителен процес. Какви са проблемите в Испания? Имаме твърде много междинни звена. И на регионално, и на национално равнище. Така че в момента, в който се появи някъде грешка, тази грешка се разпространява из цялата програма. През следващия период, заедно с Испания, а ние вече започнахме всъщност с тези подобрения, но ще продължим, така че тези 150 междинни звена а, и посредници а, бяха намалени и в момента са а, под 50. Така че а, има положително развитие. Успяхме, освен това, а, да преодолеем до някъде поне това смесване между регионални и федерални програми Разграничихме ги. Виждате, че постигаме напредък. И по отношение на Унгария а, има движение обсъждаме най-вече процедурите за тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки. Естествено, че при преговорите с тези страни се поставя акцента върху структурните проблеми, които имахме при предишните периоди, така че те да не се прехвърлят автоматично и на следващите. Да, е, проблеми има, но все пак нещата се движат е, напред. Господин Барт Стас. Искам да благодаря на господин Дефа за точните му отговори. Имам два въпроса. Те са свързани с коментарите, които се правят регулярно от Сметната палата относно регионалната политика. Когато се говори за регионална политика, често това е придружено с критики. Има доста случаи, които не са проява на измама, но има доста нередности по редица досията. Въпросът ми е следния. Предвид на новото законодателство и новата законодателна рамка, с която разполагаме, сега повече възможности ли имате да се справите с този завишен брой на нередности? И вторият ми въпрос. Доста често регионалната политика е критикувана за начина по който се гледаства за възстановяване на платени суми. Ако видим доклада ПИФ, там ще установим, че върнатите суми в регионалната политика за 2013 са твърде малко. Какво правите в това отношение? Ще увеличите ли процента на възстановените неправилно платени суми? отговори по първия ви въпрос за нередностите. В регионалната политика един от основните източници на нередности а, са обществените поръчки и това ни отличава от останалите. В тази област за пръв път сега разполагаме с така наречените предварителни условия или изисквания до края на 2016 година най-късно трябва да се уверим не само, че директивите са транспонирани, но и е, че те ефикасно се прилагат на практика. Заедно с колегите от Генерална дирекция ГРОУ, ние сме установили страна по страна планове за действие, там където има нужда от промяна. И ние много внимателно следим какво се прави в държавите членки. Считам, че има основания да се счита, че в бъдеще нередностите в тази сфера ще намалеят. Това беше обсъдено с Сметната палата тази сутрин на заседанието на комисията КОНТ. Сметната палата е изготвила доклад по въпроса. Комисията е съгласна с общите препоръки, че трябва да се направи повече. Но също е утешително, че Сметната палата счита, че вървим по правилен път. Вторият ви въпрос за следващия период. Структурата на стимулите ще се промени. В момента, ако комисията или ако сметната палата установят нередност чрез аудитиране, доста лесно е държавите членки просто да заменят нередовните разходи и тогава единственото, което остава, де-факто намаляване на съфинансирането. Тоест е, има известен стимул да се каже, нека да изчакаме. В бъдеще това вече няма да е възможно, тъй като в бъдеще, ако една държава членка е приключила сметките си. Ако дойде аудитор и установи нередност, сериозна нередност, тогава ще има нетна корекция. И това засили ролята на аудиторските органи, тъй като държавите членки ще са заинтересовани да имат силни аудитори и ако аудиторският орган е този, който установи проблема, тогава може да стане замяната. Защото ако проявят а, а, слабост и ако ние установим тази нередност последствие, ще е много по-тежко за тях. Това са двата елемента. Относно връщането на суми. Финансовите корекции виждате от данните, които са на екрана, за целия период тези корекции в общността са дадени, тези, които са направени по наша инициатива. Тук имаме увеличение с около 30% в сравнение с 2013 година. Между 2013 и 2014 това е значителен процент. Има също значително увеличение на корекциите, които се извършват от държавите членки. Аз не твърдя, че това е максимума, но от данните, които са на екрана, виждате, че сме на прав път. Надявам се да съм отговорил на въпросите ви. Колегата Аяла Сендер има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за предоставената информация. Аз се базирам на текста, който ми беше предоставен предварително, с който съм се запознала. Документите, които ни предоставихте, съдържат списък на оперативни програми с резерви за 2014 година. Това е дълъг списък. В първата в колонката за резервите за 2014 има доста коментари пълни, частични и прочие. Искам да разбера какво значи всичко това. Това е кратък коментар. Какво означава частично, цялостно и прочие. Това, което е вписано в тази колонка. В Испания автономните общности, регионите попадат ли в графата а, частично и ако се споменава частично за тях, искам да разбера дали това е нещо добро или лошо. Какви са резервите за 2014? Вие сте направили екстраполиране. Но не ми е ясно как сте достигнали до процента на грешки, който посочвате. Благодаря ви за разясненията, които дадохте относно прилагането на правилата, на изпълнението. Надяваме се, че ще ни дадете повече данни и за стимулите и че този метод на предоставяне на стимули ще доведе до някакви резултати. Относно споделените програми, които се осъществяват от различни участници, има табло, в което се посочват различни фондове. Искам да разбера какво точно означава. Колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. Идвам точно от заседание на Комисията за регионално развитие. Там в момента се провежда публично изслушване с експерти е, по регионална политика, както и хората, които в държавите членки трябва да прилагат тази политика. И оплакванията там са, че е, Опростяването, което бе обещано, всъщност още не е на лице, не са го почувствали хората. С новия рамков регламент, който обхваща всички сфери на селското стопанство, риболова, рибарство и така нататък, искахме да опростим нещата, включително и при отчитането, но ето, че за всяка област на програмиране е, са въведени различни правила, е, различни условия, различни изисквания и това тревожи участниците. Освен това, е, дори големите държави членки, които разполагат с огромни екипи от служители в министерствата, не са в състояние да се справят с всичките тези раз, различни е, изисквания е, и е, условия. Е, така че по отношение на е, средствата по, от структурните програми, е, можем да кажем, че хората са на път да се откажат от тях, просто защото не виждат начин да, се, е, да пробият през целият този лабиринт от е, документи, е, разпоредби и условия. И а, е, се, освен това ние се приближаваме до а, е, така да се каже а, е, а, момента, в който ще правим междинен а, баланс. Няма да можем просто да а, създадем съответните стимули в рамките на европейската политика, кохезионната политика, така че да се използват всички средства, които са предвидени в структурните фондове има една група на високо равнище, нали, в която участва и комисията, и съвета, и парламента, и най-сетне тази група трябва да заработи, за да изключи всичките тези разнообразни разпоредби и условия. И така, да се спрем вече на отговорите. Sorry, um... В отговор на госпожа Яла. Извинявам се за това, че използвам професионален език. Напълно сте права. Тези резерви, тези условия тук трябва да бъдат обяснени. На първо място, какво означава така наречената репутационна резерва? Виждате там на второ място. Репутационен Репутационна резерва означава тогава, когато не е извършено плащане. Тоест, няма опасност в кавички за бюджета. Но така или иначе, програмата не функционира. Там има недостатъци. Това означава reputational или репутационен. Другите са програми, по които вече има плащания. Какво означава пълен и частичен? Пълен засяга цялата програма, частичен означава само част от програмите, там където в одитите е, се виждат проблеми. Или в нашите одити, или в одитите в държавите членки. Е, това се отнася за Испания, между другото, в голяма степен. Но отново казвам, става дума само за част от програмата. Например, в Испания, ако едно междинно звено има проблем, той се определя като частичен проблем. Другите части не са засегнати. Вие казахте, кое е по-добре, кое е по-малко лошо. Ами най-лошото е, ако цялата програма е засегната. Тоест там, където се говори за пълен, там е голям проблема. А там, където се казва частичен, както вече казах, това са само брънки от веригата. Естествено, подробностите може да ги видите на друго място, разбивка по държави членки. Що се отнася до Испания, тъй като има проблем с междинните звена или органи, Испания е само в графата частичен. този път, в този конкретен случай, думата фул или пълен не представлява нещо по-добро. Европейското териториално сътрудничество, това са така наречените програми Интерек и на немски сега. И накрая вече отговор на господин Целер. Картината, която вие очертахте, може би е твърде негативна. Да се каже, че изобщо не са почувствали хората опростяването е малко по-пресилено. Все пак би трябвало малко по-реалистично да оценяваме нещата. Парламентът и съветът заедно приеха този рамков регламент, в който можете да намерите твърде много възможности – за е, електронно на кохезионна политика е, и много други неща. Е, дори и факта, че имаме, така да се каже, един обединяващ регламент вече е опит за упростяване. Електронните форми на работа, естествено, са само един пример. Признавам, че можем да направим много повече, за да упростим нещата. Затова нашият комисар прие инициативата за свикване на група на високо равнище под ръководството на Шинкалас. И всички ние, които, така да се каже, се занимаваме с кохезионните и структурните фондове и представляваме едно семейство, ще работим съвместно с тази група, за да гарантираме, че действително ще е, се възползваме от всички възможности за упростяване и ще потърсим и други пътища за упростяване, включително и по отношение на е, приемането на програмите мога да ви кажа, че програмите за регионална политика още не са прияти. Имам предвид националните програми. Когато става дума за програми, които се разпространяват по интернет, естествено там нещата трябва да се свържат с повече участника, но националните програми все още не са готови. Не, не са готови при някои от е, държавите членки има изоставане. Мога естествено да помоля нашия секретарият е, да изпрати на е, вашите сътрудници в секретарията съответната информация. Благодаря ви. А сега ще ви помоля за още малко информация. Бяхме в Гърция и бихме искали да знаем как ще изглежда картината по отношение на всичките 181 проекта в Гърция. Селското стопанство е, така да се каже, на ръба на срива по отношение на инвестициите. И много ни се ще и този прекрасен списък да бъде актуализиран е, и в крайна сметка да представи нещата в колонки така, благодаря ви много. Действително, информацията, която получихме от вас, бе интересна. Между другото, в Гърция при посещението имахме интересни преживявания, естествено, и разчитахме и на информацията, която преди това получихме от вас. Бе много интересно посещение. И така, благодаря ви. Благодаря ви много за това, че бяхте при нас и че е, отговорихте на въпросите ни. И сега вече е, давам думата на е, генералния директор Сербос, е, който е, след това ще има е, възможност също да отговори на въпросите на нашия докладчик. Господин Сербос. Благодаря. Благодаря за тази покана. Благодаря за бележките на докладчика. Трябва да кажа, че нейният подход е ориентиран към постигането на резултати. Тя хвърля мост към европейския семестър и към стратегията до 2020 година. Точно така искаме и ние да се работи. Аз съм съгласен с този подход и ще се върна към него, когато говоря за резултатите. Зададохте въпроса за резултатите от работата на Европейския социален фонд – трябва да ви кажа, че има текуща оценка за периода 2007-2013 година. Тази оценка ще приключи в края на годината. Вече мога да ви кажа обаче някои резултати от нея. Между другото ще ви изпратим оценката и в писмена форма. Ако някъде е, направя засечка, ще поясня на по-късен етап. Нямам слайдове. И така, за периода 2007-2013 година. С ЕСФ покрихме основните аспекти на Лисабонския договор. 52% от ресурсите отиват за обучение, 39% за заетост и 11% за социална интеграция. Повече от 80 милиона са участвали в операции по ЕСФ от началото на програмния период. 9 милиона души са сменили работното си място, повече от 5 милиона души са получили някаква официална квалификация. Повече от 300 хиляди души са подкрепени от фонда и са станали самонаети. Повече от 15 000 начинаещи компании получиха помощ. Що се отнася до целевите групи, искам да кажа следното. Хората с ниска квалификация. Имаме 45% от всички участия сред тази група. Сред младите хора около 30% е цифрата. Ако трябва да поговоря малко повече за младите хора, искам да кажа, че повече от 24 милиона млади участници са регистрирани за периода 2007-2013. И само едно изречение за равенството на половете. 51 и 1% от операциите са свързани с жени и тяхното участие на трудовия пазар. Това са ключови данни, които са част от нашата оценка и естествено ще споделим с вас резултатите от последващата оценка. Ако трябва да се върна към казаното от докладчика, ние смятаме, че е много важно да се обвърже използването на социалния фонд с програмата Европа до 2020 година с препоръките на семестъра и това се случи в рамките на предишния период. Втория въпрос, който зададохте, беше за ползите от новата рамка. Тук искам да отбележа четири неща. Всъщност Валтер вече каза нещо и аз не искам да го повтарям. Един от е, новите елементи са така наречените нетни финансови корекции. Те са много полезни. Подобно на тях, е, рамката за гаранции също е много важна за новия период. Една-две минути искам да отделя за две неща. На първо място, за новия период изготвихме подход, който се основава на резултатите. Сега имаме един набор от ясни цели, количествени цели. Има показатели, които са одобрени от държавите членки и са част от оперативните програми. И на второ място, нещо, което е много важно, развихме така наречената упростена процедура. Тези е, опростени опции за разходите се отнасят за всички операции, които са под 50 000 евро. Комисията си е поставила цел да постигне 50% от всички транзакции по ЕСФ в рамките на тези упростени опции и това трябва да стане до 2017 година. Не казвам, че сме близко до целта, сега сме на около 25%, но работим усилено, за да може да стигнем до изпълнение на целта през 2017 година. Накрая зададохте въпрос относно общата економическа рамка. Европейски съюз до 2020 година, Европейския семестър и препоръките към съответните държави. За нас е изключително важно да кажем, че ГД Трудова заетост е част от групата, която изготвя препоръките в рамките на семестъра. За нас Европейския социален фонд е начин да се изпълнят тези препоръки. Два примера. Младежката гаранция. Тя е препоръка, която е приета от съвета и ние я променихме спрямо съответните държави във връзка с препоръките към тях. Ето, виждате, че има приравнение между политиката и финансовия инструмент. По същия начин, дългосрочната безработица. Комисията изготви препоръки за дългосрочната безработица. Те се появиха преди 2-3 седмици. Много е важно чрез ЕСФ в идния период да транспонираме всичко това през призмата на препоръките към държавите членки. Освен това, е, заетостта в рамките на е, обществената, е, на обществената служба, държавните служби. Времето, знаете, че не е подходящо за, за много разходи и съответно трябва да има различни преквалификации. Тук трябва да спомена професионалното образование. Значи ние напълно приравняваме целите на семестъра, е, социалния фонд и е, препоръките във връзка с Европейския съюз 2020. Благодаря. Госпожа докладчика. Благодаря, уважаеми господин докладчик. Надявам се, че и в идните години ще дойдете при нас. Надявам се, че тук ви е приятно. Приятно ви е да сте и сред колеги. Няколко бележки и няколко конкретни въпроси. Благодаря ви за тази актуална информация. Много ще се радвам, ако получим вашия доклад в края на 2015 година. Имам обаче едно съмнение и то е същото, както в предния случай, за създадените работни места. Винаги си задавам въпрос относно устойчивостта на тези работни места. Можем ли да я измерим и знаем ли какво се случва с тези работни места след известно време? Втори ми въпрос е още по-важен и то е към всички генерални дирекции. Той е свързан с разбирането на термините резултат, изпълнение, действие, показатели и така нататък. Част от нещата, които споменахте, за мен всъщност са действия. Те са показатели, не са резултати. Мисля, че тук трябва да се поговорим малко повече и би следвало да стигнем до общо разбиране за това какво е резултат и какво е действие. Действие насочено към постигането на съответния резултат. Това е естествено един философски дебат. Имам и конкретни въпроси. Може ли да ни кажете как се изпълнява инициативата за младежката заетост? Споменахте гаранцията, но искам да знам нещо и за младежката заетост, за инициативата. Освен това, искам да разбера нещо конкретно за периода от 2000 до 2006 година. Очудвам се, че оценката за този период още не е приключила. и имаме 133 милиона финансови корекции, за коя точно програма става дума в рамките на този период до 2006 година. Един въпрос, който е свързан с временното спиране на плащанията от 31 31 случаи, 13 са свързани с Испания, 9 с Италия, в случая с Испания имаме 9 програми, които са временно прекратени. Искам да попитам какви стъпки сте предприели, за да решите проблема. И последният ми въпрос свързан с резервите. В годишния доклад за 2013 година има много резерви във връзка с Гърция и Унгария. Може би набързо ще ни кажете за какво става дума в случая с Гърция. Благодаря. Благодаря. Заповядайте, господин директор. Thank you for the questions. Um, first of all, on the quality of jobs. Благодаря. Първо по качеството и броя на работните места. Текущата оценка дава много информация за броя на работните места. Искам да кажа, че на този етап нямаме подробна информация за предишния период, за, за качеството на работните места. За новия период обаче, един от критериите, който използваме е работни места с високо качество. И да разработваме тази стратегия с държавите членки, членки в рамките на оперативните програми. Целта е създадените работни места да бъдат добри, качествени, хората, които се връщат на трудовия пазар, да получат добро работно място, а не просто едно работно място. Това от една страна. На следващо място говорихте за информацията, за въздействието Съгласен съм, че трябва да се дава повече информация за създадените работни места, броя на хората, които получават заетост. Имаме такава информация за периода 2007-2013, но там а, нямаме кой знае какви подробности. Мисля, че в следващата година, благодарение на по-развитите показатели, ще ви дадем много по-точна информация по отношение на инициативата за младежката заетост. На първо място трябва да кажа, че всички релевантни оперативни програми са приети до септември 2013 е, година. Тоест всичко е наред. На второ място, благодарение на съвета и на комисията, увеличаването на финансирането е на лице и то е прието до 20 май 2015 година. Тоест всички държави членки са получили 30% от финансирането като аванс. Това е доста голяма сума. По отношение на информацията, тя е временна, трябва да бъде доуточнена. Имаме 100 10 030 млади хора, които са участвали в различни действия през 2014 година. Имаме 1,3 милиарда евро, които са дадени от държавите членки за проекти по места. Нашето първо впечатление е, че виждаме първи резултати и мисля, че тези първи резултати са окоръжаващи не на последно място, защото младежката безработица бавно намалява в някои ключови държави членки. Толкова по тази инициатива за младежка заетост. По въпроса за периода 2000-2006 година, е, трябва да кажа, че и за мен беше неприятна изненада факта, че не успяхме да затворим програми е, от този период. Доколкото знам, става дума за Италия. Там има един конкретен проблем в Сицилия и в Калабрия. И за нас е много трудно да обясним на съответните държави членки, че трябва да затворят тази програма. Ние всъщност нямаме стимул да ги накараме. Нямаме как да ги накараме да приключат тези програми. Опитваме се да намерим решение, разговаряме с тях, но нямаме инструмент за да ги принудим да е, направят това. Справо отбелязвате, че имаме 37 спирания на плащанията за Испания и попитахте какви мерки са предприяти. За съжаление, Испания е един от нашите недобри клиенти. Ако погледнете положението от последните години, ще видите, че няма кой знае какво развитие. Съответно, създали сме редица планове за действие, за да помогнем на Испания, особено когато става дума за тези междинни звена, за които се говори. Няма да повтарям казаното. Имаме голям проблем с тези междинни нива. Тяхната административна способност, административният им капацитет е доста слаб. Сега имаме напредък поради така наречените опции на опростените разходи. Ако Испания приеме това решение, мисля, че ще избегнем стандартната ситуация с тази страна. Поискахте и кратко обяснение относно Гърция. Положението е следното. Има голяма разлика спрямо последната година. Имаме четири оперативни програми за Гърция, които са е, отделени малко по-встрани. Разговарях с представители на Сметната палата за сериозни недостатъци по тези програми. Одитното покритие от страна на националния одитен орган е твърде ограничено, за да мога да освободя въобще е, Гърция от отговорност, ако мога така да се изразя. Е, междувременно работим с Сметната палата и с гръцките власти. Мисля, че успяхме да стигнем до разбиране по проблема. Е, мисля, че благодарение на това успях и да вдигна част от резервите и плащанията са подновени. Благодаря. Благодаря ви. Е, въпрос за ключовите индикатори. Е, заетост, е, младежка безработица, трайна безработица. Вие като генерален директор си изпълнявате вашите задачи в Генералната дирекция? Не е ли по-важна националната политика в крайна сметка да се научи да изпълнява изискванията и да спазва правилата? проблема не бива да се съсредоточава тук в европейските институции, а трябва да се решава на място. Госпожа Аяла Сендер отново иска думата. Благодаря. Искам да благодаря на генералния директор за предоставената информация и да го попитам, когато говорим за спиране на плащанията, дали това има отношение към липсата на съфинансиране. Това е първият ми въпрос и вторият се отнася до страница 65 на документа, който сте ни изпратили. Там има една таблица, която посочва процента на грешки за отделните държави членки, както и разчети по оперативните програми. за 2013 и 2014. Искам да разбера какво точно се случва относно риска за 2014, прогнозния риск. Тук сте посочили 22 про... програми от Испания, 24 в Италия, 27 от Германия и прочие. как измервате количествено глобалния риск в милиони евро. Искам да разбера какво точно означава всичко това по отделни държави. За Италия малко по-високо, за Испания малко по-низко. Какъв е общия риск за 2014? Това са неща, които няма да се платят, е, защото за тях има резерви или е, по някакви други причини. Струва ми се, че е, тези цифри са твърде високи. Искам да разбера също как сте стигнали до цифрите, отнасящи се до Испания и това, което е посочено за междинните органи. Колегата Целер. Имам въпрос във връзка с фонда за глобализация. Селското стопанство е задача на държавите членки. А фонда за глобализация е предназначен за случаите, в които регионите, градовете са засегнати от глобализацията. Тоест, когато се стигне до съкръщение или до освобождаване на работна ръка, е, и когато много хора са засегнати от тези съкръщения в дадено предприятие или регион или град, И когато, да кажем, особено в източна Европа, е, става прехвърляне на предприятията извън на Европейския съюз, е, ние се намесваме. Има една е, съкратена процедура, в която сме приели, при която можем да взимаме спешни мерки. Струва ми се, че обаче се прилагат подобни мерки, е, които е, не отговарят е, точно на изискванията за намеса от наша страна. Да кажем, има държави членки, в които поради лошата конюнктура се налагат съкръщения или има някаква бедствена ситуация в определен регион, но нещата не са свързани точно с глобализацията. Така че е, как точно се реализират плащанията е, по тази линия? Одобряват се плащания е, за държавите членки само по линия на социалния фонд или се одобряват и плащания, които са свързани с някакви актуални събития в дадена е, държава член. Е, така да се каже, движим се някъде между редовете. Виждам, че е, максимално до 50% стигаме в случаите, в които става дума за плащания, свързани с заетостта. Да, добре, тези, които получават средствата, сигурно се радват, но в крайна сметка ми се струва, че се прави, така да се каже, бюджетна политика, без тя да е наистина оправомощена и основателна от гледна точка на правилата, които сме приели. Господин Сервас, имате думата, моля. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да им отговоря един по един. По първия въпрос, госпожа Гресли, Полугодието е колективно действие, което означава, че целите и препоръките от комисията могат да действат само ако се възприемат от държавите членки. И това се отнася и до социалния фонд, тъй като това е споделен инструмент между бюджета на Европейския съюз и държавите членки. Ето защо аз считам, че целите които обсъждаме сега за заетостта, за заетостта сред младените, за обучението, могат да се постигнат само ако се споделят на европейско и национално ниво, защото нещата не опират само до европейското ниво. Относно спирането на плащанията и липсата на съфинансиране. Аз не зная за случай на спряно, спряно плащане, само защото липсва съфинансиране съществува в финансовото управление, но аз не съм се натъквал на такъв случай. Относно процента на грешки. На базата на докладите на одитните органи на държавите членки и на базата на информацията от ОЛАФ, ние считаме, че процента за грешки между 2014 е от порядъка между 2,8 и 4%. Ние разчитаме на преценките на Сметната палата, защото считам, че трябва да има още методология. Ако има доста голямо разминаване, това означава, че ли имаме погрешна методология за правене на тези прогнози или че данните не са а, верни. 88% от грешките, които са посочени, са достоверни, по наше мнение. Те се подават от националните одитни органи. Финансовия риск за 2014 е 161 милиона евро което означава 1,7% от междинните плащания по Европейския социален фонд за периода, за който говорим. Беше поставен също въпрос за използването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Трябва да припомня, че това е инструмент, който не е част от европейския бюджет и за да се задейства, трябва да се изготви законодателно предложение. Използването на този инструмент е под контрола на вашия парламент. Вие можете да проверите, че ние строго следваме изискванията на законодателните органи. Благодаря ви. Благодаря ви за отговорите и за готовността да дойдете е, сега надявам се, че няма да изпуснете самолета. Е, продължихме малко по-дълго, отколкото бе запланувано. И сега е, преминаваме вече към земеделие и развитие на селските райони. Господин Плева има думата. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. А, госпожа председател, за поканата. Е, благодаря и за въпросите, зададени от докладчика и от другите членове на е, комисията имаме 8 е, милиарда е, бенефициери, които са в държавите членки. Става дума за органи на различните равнища, предприятия, които се занимават с околна среда, които действат в економическата сфера и се занимават с ландшафта. Нека да започнем с документите, свързани с индикаторите. Както знаете, целите ни са е, насочени най-вече към стабилизиране на е, конкурентоспособността на нашите събедалски е, стопани, които са много уязвими от гледна точка на е, е промените в е, цените. Увеличават се доходите, както знаете, но по отношение на земеделските стопанти винаги отбелязваме изоставане в сравнение с останалите сфери. В хранително-вкусовата промишленост нещата зависят до голяма степен от внос и износ и там много по-бързо се забелязва и растежът и Можем да говорим дори за процъфтяване, е, докато е, в е, земеделието нещата, за съжаление, се развиват много по-бавно. 130 милиарда евро бе износът на сълскостопанска продукция с около 20 милиарда повече, отколкото в предходните години. През 2007 година задълженията във връзка с екологосъобразното земеделие обхванаха около 8 000 хектара. Докато за периода 2007-2013 8,7 милиарда евро бяха изразходвани за модернизация на ферми. Други 85 бяха свързани с допълнителни подобрения в селското стопанство. 2007-2013 година 2,4 е, милиона е, души бяха е, получиха помощи по отношение на възстановяването на горите и сълскостопанските площи. По този начин ние се опитваме да стабилизираме и доходите на земеделските стопани. Това са само примери, естествено има и много други индикатори във връзка с програмите. Пример за 2014 година. Нашата реформа, която започна още през 2013 година, предвиждаше един преходен период. И пълно изпълнение е, в съответните програми през 2014 година, е, като е, подготовка за новите програми. Ние започнахме с озеленяването през 2014-2015 година и вече виждаме резултати. Напредваме в това отношение. От административна гледна точка бяхме подготвили добре работата, реорганизирахме структурата на нашата генерална дирекция. Това е отразено и в органиграмата. Има специално звено за преките плащания и за въвеждането на зелените елементи – Работим интенсивно с държавите членки, за да ги подготвим за новия програмен период. Ефективно изпълняваме изискванията по отношение на контрола и изграждането на сертифициращи органи във връзка с новия програмен период. Новите елементи са свързани най-вече с механизъма за въвеждане и прекратяване във връзка с развитието на програмите в държавите членки в нашия доклад ще видите, че е, ние отчитаме по подобрение на изпълнението. Е, през 2014 година е, се случи нещо е, неочаквано във връзка с е, санкциите наложени на Русия и ответните реакции на Русия, които засегнаха сълскостопанските продукти и земеделските стопани. 1 милиарда евро всъщност бяха загубите поради нереализирания износ, най-вече на плодове и зеленчуци. Наложи се да отпуснем помощи за земеделските стопани, както и за агробизнеса, за да компенсираме нереализираните приходи от износ. Нашата основна цел е да осигурим подходящо управление на тази важна политика. Управлението се подобри през последната година. Плащанията за държавите членки Обхваща 3,5%, а оценката се съсредоточава най-вече върху спорните плащания, когато земеделските стопани получават добро възнаграждение за труда си, тогава е, забелязваме истинска стабилизация и увеличаване на капацитета. Комисията е, в крайна сметка е, зависи до голяма степен и от бюджета на държавите членки в това отношение. Една голяма част от резервите отпаднаха и сега са 52, а бяха 63. Генералната дирекция е, отчита е, страните, при които има резерви за всяка година много стриктно. Наясно сме с причините. И е, действаме превентивно. През 2014 е, година намаля процента на грешката. Добър напредък се отбелязва е, и в Гърция, и в Испания, които бяха всъщност е, държавите, за които е, имаше най-много критични бележки. В бъдеще нашата генерална дирекция ще продължи да работи в същата посока, е, като ще подпомагаме най-вече системите за управление и контрол. Няколко бележки по въпроса във връзка с специфичните препоръки за страните и европейския семестър. Нашата генерална дирекция не е пряко свързана с европейския семестър, но ние естествено проявяваме интерес за включване на държавите членки, за да през следващите години, когато държавите членки модифицират програмите за развитие, ние е, е трябва да дадем одобрение е, и е, обикновено ги одобряваме, тъй като в повечето случаи тези модификации са насочени към спестяване на е, парите на дънакоплатците или по-добро оползотворяване на тези средства. Освен това, те предлагат и по-добри възможности за развитието на програмите. Някои от мерките не са включени в новия програмен период поради съображения, свързани именно с това, че не виждаме по-добро оползотворяване на средствата на дълнокопаците. В този контекст, в който го водим дискусията в момента, а именно освобождаване от отговорност, сигурен съм, държавите членки ще осъзнаят важността на съответните мерки и елементи през следващия период. Благодаря ви. Благодаря дошкладчика. Благодаря ви, господин генерален директор. Няколко въпроса, свързани с някои от цифровите данни за дейностите във вашия доклад. Видях че 58% от е, е, селското население живее именно в е, селски райони, а в градовете. 75% е, от европейското население живее в градите, е, в градовете. И също времено е, Генерална дирекция регионално развитие и селищна политика пък дава съвсем други цифри. И се питам от на какво се дължат тези разлики, като че ли не винаги стикаваме нещата помежду си. Освен това, заетостта в селските райони. Вие говорите за стабилизиране на ситуацията през последните години. И от една страна комисията казва, че има намаляване на броя на земеделските стопани и от друга страна вие казвате все пак, че заетостта остава стабилна. Аз намирам известно противоречие в това твърдение. И един въпрос, свързан с резервите, ще ви попитам а, за а, така наречената а, част е. Вие говорите там за известни резерви, които се запазват и също времено пък на друго място казват, че резервите отпадат. Тоест, как да си обясним това? Имаше протест на земеделски стопани на 7 септември, ако не бъркам. Този последен протест не беше ли индикатор за това, че всъщност вашата генерална дирекция някакси не отчита реалността? Да, сега ще отговоря на вашите е, въпроси. Е, по отношение на статистиката. Как точно е, обменяме помежду си е, данните? Ние правим оценка на базата на определени източници и от там извличаме и статистиката. Може би е, просто сме използвали различни статистически източници и това обяснява разликата. Семетелските е, стопани, които участват в нашите схеми, е, са включени е, в тази статистика, която ние е, цитираме. Е, трябва да кажа, че е, не е никак лесно да намерите много надежна статистика за е, СЕПИ, е, но е, мисля, че добре сме се опитали да обхванем всичко съществено. Вълканг сигурно би могъл да обясни как точно са стигнали до тези цифри и проценти в техния доклад. Е, при всички положения ние няма сега да влизаме в съревнование помежду си. На протеста на земеделските стопани. Той бе свързан най-вече с ситуацията в един определен сектор а именно мляко и млечни продукти. трябва да кажа, че е, е, ембаргото, което Русия наложи е, върху някои от нашите селскостопански продукти, засегна и този спектор, сектор. Забелязваме е, намаляване е, на търсенето в е, развиващите се економики, от тук, естествено, и е, недоволството на нашите е, фермери от е, сектора мляко и млечни продукти. Протести и недоволство имаше и миналата година, когато въведохме новите правила. През тази година е, недоволството е, се запази. Е, освен това имаше един съвет, е, който прие един е, пакет е, е, от мерки и отпусна 500 е, милиона евро, именно за да се предвидят компенсации поради нереализирания износ в резултат на неблагоприятната ситуация, която засегна фермерите от сектора мляко и млечни продукти. Но трябва да кажа, че е, не само сектора мляко и млечни продукти бе засегнат, а също и сектора е, животновътство. Е, а що се отнася до е, Турция, а, да, пардон. Observation which is continuing, but uh, we also uh, uh Инструмента за предприседната на, на помощ за Турция ще мислим отново тази година. някои от правилата ще останат, други ще се променят. забравих да ви кажа и нещо за заетостта. Да увеличението на заетостта в селските райони и в селското стопанство. Ясно е, че има прогрес в сферата на селското стопанство и в резултат на иновации, които наблюдаваме и това доведе до увеличение на заетостта в определени региони. Да, земеделските стопани остават в селските райони, но се опитват да развиват и друга дейност, да кажем селски туризъм. Това е агробизнеса. Заетостта в селското стопанство като цяло и в селските райони се увеличава И това е, е, е в резултат на е, нашата е, помощ е, е по линията на общата сълскостопанска политика. Вие знаете, че има по-изостанали райони, които в момента се е, е, възползват много активно именно от тези помощи. Госпожа Аяла Сендер, съвсем накратко. В рамките на реформата на ОСП стана ясно, че самата селско-стопанска политика е такава, че трябва да се говори за субсидиарност. В периода 2014 до 2020 година има възможност държавите членки да прилагат критериите за ОСП, така както сметнат за добре. Какво имам предвид? Много по-лесно е сега да се кандидатства за, за различни програми. В случая с Испания има някои проблеми. Държавите членки имат право да решават как ще прилагат мерките по ОСП. Какво ще направите вие, за да гарантирате, че ще има добра оценка на това, което се прави? Много въпроси ще има във връзка с ОСП според мен за този период. В Испания реформата в сектора започна през 2014 година и тук не говоря само за сектора на млякото, но и за други отрасли. И аз мисля, че в крайна сметка ще успеем да намалим проблемните области във връзка с Испания. А, мисля, че вашата работа по отношение на контрола в селските райони е наистина е забележителна. 0,4% е, е, е, да кажем в Великобритания се отчита като процентна грешка, вие коригирате на 6,8. 0,9 в Гърция, ако не се лъжа, вие на 8,1 правите корекция. Това не е дребна поправка. Как точно ще се е, отрази това на акредитирането на е, разплащателните агенции? Е, е, естествено, не можете е, дълго време да се задоволявате с една подобна ситуация, вие да коригирате и то в такива размери. Благодаря предварително за отговора. I will reply in order. Ще карам подред. Първо, по отношение на принципа на субсидиарност и програмата до 2020 година. Вярно е, че в рамките на реформата, която беше подкрепена от парламента и съвета, възоснова на предложението на комисията, в тази реформа се дава по-голяма гъвкавост за държавите членки и съответно ще има по-голяма отговорност за изпълнението. Съското ни стопанство е изключително диверсифицирано и трябва да има различни инструменти за справяне с проблемите в различните райони. Как сега да решим е, този ребус? И как да оценим този нов аспект тук в рамките на периода до 2020 година. Вече казах, че подготвяме обща рамка за наблюдение и оценка. Имаме 23 показателя в тази рамка. Тези показатели са економически, екологични и други. Те ще ни помогнат да разберем доколко тази политика работи. Следим каква е препоръката на, на, на вашата комисия, именно да се прецени доколко една политика работи. Сега говорим най-вече за 2014 година. Онова, което току-що очертах, се отнася по-скоро към бъдещето. Втория ви въпрос. Нека все пак да кажа една дума, едно изречение в допълнение във връзка с периода 2014-2020 година. Комисията имаше относително просто предложение и възоснова на това просто предложение политиката е много по-сложна, отколкото преди. Сега ние искаме да упростим нещата. Нашия комисар иска политиката да се приложи както трябва и да се упрости. Упростяването обаче трябва да стане в държавите членки и парламента трябва да приеме нашето предложение. Сканираме, преглеждаме всички наши регламенти с цел да ги упростим. Искаме от различните заинтересовани страни, от държавите членки да дадат идеи за това как да се внесе упростяване. Мисля си, че когато чуем различните идеи, ще можем да видим как точно да се постигне това упростяване но нашата задача е да упростим най-вече актовете за изпълнение и делегираните актове. По отношение на допълнителните оценки и средства, които са отпуснати след като са открити грешките, Както вие споменахте, госпожо председател, увеличихме нивото на грешките възоснова на статистиката за спешните случаи. Основната ни задача е да намерим онова ниво на грешки, което да отговаря максимално на действителността. И всяка информация в допълнение към вече наличната, която се определя като информация с спешен характер, води до там, че се увеличава нивото на грешките. Използвахме нашия собствен одит в рамките на оценката, използвахме одита и на Сметната палата, преценяваме цялата информация, която се дава във връзка с спешните случаи и от сертифициращите органи. Би било много по-добре нивото на грешките да се оценява възоснова на е, информация за, за спешните случаи. Нивото на контрола в тези спешни случаи не е толкова добро и ето защо ние се опитваме да го подобрим. Какво правим на практика? Ако нивото на грешките е между 2 и 5%, и особено ако е над 5%, ние искаме да се направи резерва и ако е необходимо, се изисква и изготвяне на план за действие. И проверяваме дали този план за действие се изпълнява. Мисля си, че тези действия ще ни помогнат за бъдеще да имаме по-надежден, по-добър контрол за тези спешни случаи, за да няма толкова голяма разлика между нашата оценка и оценката на разплащателните агенции. Оценката за грешките имам предвид. В рамките на реформата на ОСП сертифициращите органи ще играят по-важна роля сега. Те ще отговарят за контрол върху статистиката на разплащателните агенции и ще трябва да оценяват дейността на разплащателните агенции. Като цяло мисля, че в бъдеще ще има по-малко възможности да се използват допълнителни последващи оценки. Много често нашата оценка е много прилича на тази на разплащателната агенция, но в някои случаи има сериозно разминаване и ето защо работим с разплащателните агенции, за да заличим тази разлика. Ако стане точно така, както казвате, ще ви почерпя. Но о, все пак е, искам да го видя черно на бяло. Вие знаете, че аз винаги съм харесвала вашите доклади за <coughs> дейността. Надявам се така да продължи. Благодаря ви. Имаме само още час. И четирима генерални директори чакат все още да вземат думата, но все пак 80% от бюджета вече е обсъден, така че трябва да въведем един много строг ред по-нататък. Благодаря. Искам и аз да кажа, че и ние сме много щастливи от подхода на госпожа Бабайова. Тя се концентрира върху резултатите. В началото искам да дам три конкретни примера за постижения от наша страна. На първо място, в контекста на кризата с Ебола, благодарение на процедурата, която се създаде по силата на новия финансов регламент, успяхме да започнем клинични изпитания на вакцини и ваксините сега се изпращат в засегнатите райони. Това е конкретен резултат от инвестициите. На второ място постигнали сме е, напредък по отношение на борбата срещу рака. Става дума за сипоксията, ако правилно чуваме. Оратора казва, няма да навлизам в подробности. Работим за е, преводни средства, които да са по-екологични. Мога да спомена и много други примери. Един доклад по отношение на седмата рамкова програма се появи само при няколко дни и там ще видите много примери за това защо нашата програма е толкова успешна. Ще се погрежа този доклад да ви бъде раздаден в следващите няколко дни. От тази гледна точка трябва да кажа, че ставаме свидетели на конкретни резултати, макар че е, политиката в областта на научните изследвания и иновациите се оценява в дългосрочен план. Е, 90% от а, нашите успехи се дължат на изследванията, на иновациите. Вие, госпожо Гресле, сте от Германия и знаете колко са важни инвестициите в изследванията и иновациите. Ние не се осланяме само на нашите резултати, естествено, осланяме се и на идеята, че трябва да имаме добро финансово управление – Имаме различни одити, които се извършват от различни координатори, за да няма грешки. Виждате сами, че нивото на грешките е 5%, нивото на остатъчните грешки е 3%. Сметната палата направи едно интерес, интересно наблюдение в тази връзка и ние го споделяме. Е, големия брой грешки се дължат е, не на преднамерено присвояване на средства, а поради това, че е, програмите са много сложни. И ето защо ние в контекста на програмата до 2020 година работим за упростяване. Успяхме да упростим голяма част от е, процедурите, е, упростихме голяма част от процедурите свързани с ДДС, имаме електронни потоци, имаме електронен подпис сега. Госпожа Карвалю, един бивш евродепутат, знаете я добре, тя много работи за упростяването. И благодарение на всички тези стратегии, нивото на грешките ще падне, особено след като се изпълни програмата Хоризонт до 2020 година. Колкото по прости са правилата, толкова по-малко грешки правят бенефициентите, колкото по-малко грешки от тях е, на страна, толкова по-малко грешки, които се откриват от аудиторите. И от тази гледна точка трябва да кажа, че ние много надежди възлагаме на Хоризонт 2020 година. Ще продължим естествено да Водим кампания за намаляване на грешките в рамките на седмата рамкова програма. Винаги, когато пращам коледни картички на нашите координатори и аудитори, им казвам не само да са живи и здрави, но и да имат година, която да е с много малко грешки или въобще да няма грешки. Мисля, че ще изпълним тази цел. И накрая искам да спомена още нещо във връзка с опростяването. Има едно проучване, което беше направено, то е посветено на нашите бенефициенти и това проучване показва, че почти всички бенефициенти смятат, че правилата за Хоризонт 2020 са огромна кръчка, крачка напред към опростяването. Единствената е, лоша страна тук е, че Имаме страшно много предложения. Имаме 65 000 предложения, наводнени сме и ставаме жертви на собствения си успех. Толкова като уводни думи от моя страна, готов съм да отговарям на различни въпроси. Благодаря докладчика, казва госпожа Гресле. Благодаря, господин генерален директор. Благодаря ви за тези толкова конкретни примери. Мисля, че точно тук трябва да чуем конкретни примери за успех. Няколко въпроса. На първо място, във връзка с това, което току-що казахте, чакаме Хоризонт 2020, за да видим истинско упростяване и да е, коригираме грешките. Справо казвате, че много от грешките се дължат на сложността на седмата рамкова програма. Защо трябва да чакаме обаче за Хоризонт 2020? Защо да не внесем упростяване още сега? Това е основният ми въпрос. Вие казахте, че има 75 000 предложения по Хоризонт 2020. Има страшно много нови актьори, малки и средни предприятия. Риска от грешките съответно ще се увеличи. Как ще подобрите положението по Хоризонт 2020? Имам и въпрос за седмата рамкова програма. Оценката и в момента тече. Надявам се, че максимално бързо ще получим информация за тази оценка. Искам да попитам следното. Получих частичен отговор, но вашия доклад казва, че седмата рамкова програма ще приключи през 2020 година. Какво означава това? Знаете, че много се притеснявам относно необходимостта от координация, от сложността на процеса. Това виждане за сложността се споделя от различни генерални директори. Знаете, че има различни нива на управление, има възлагане на външни източници, много сложна система на координация. Знам, че комисията прави нещо. Как гарантирате координацията между тези различни заинтересовани страни? Колкото повече са те, толкова по-трудна е координацията. Това е първият ми въпрос и ако сета за още някой, ще ви го задам. Благодаря. Благодаря. Защо не сме реализирали радикално упростяване в рамкова програма 7? Ако беше направено, трябваше да нарушим правилата, които бяха установени, следвайки общата процедура. Нямаше смисъл да се приема законодателство, защото програмата беше към края си. Електронната търговия винаги тук може да бъдат допуснати грешки. Виждаме, че се разширява използването на електронната търговия. Много малки и средни предприятия участват. Ние искаме да ги обучим, да им помогнем, за да не допускат грешки. Що се отнася до това, колко време ще трябва проекта по рамкова програма 7, тъй като ние имахме забавено плащане към края на периода за рамкова програма 7 до 2019-2020 ще има пик през 2016, тогава ще има пик на проектите, които се финансират по рамкова програма 7, след това ще има спад. Това означава, че ситуацията няма да се промени по отношение на грешките 5% грешки, 3% остатъчни грешки. Не можем да очакваме чудеса. чудеса. Но виждаме също и старта на Европа 2020. Ще има огромен брой проекти и очакваме процента на грешки там да бъде по-нисък. Госпожа Гресле каза, че има доста различни участници при изпълнението на рамкова програма 7 и Хоризонт 2020. Това е така. Ние имаме 7 генерални дирекции, които се занимават с въпроси на научните изследвания, имаме изпълнителни агенции, имаме предприятия. Ето защо от тази гледна точка програмата се реализира по различни начини. По Хоризонт 2020 ние създадохме обща център за подкрепа, за да могат бизнес процесите, които се прилагат, да се прилагат еднообразно. Няма значение за бенефициентите дали ще представят своето искане пред Генерална дирекция Connect или изпълнителна агенция. Процедурата ще бъде една и съща. Т.е. ще има едно и също тълкуване, ще има един набор от правила, ще има едно звено, което ще тълкува законните норми. Ще имаме един екип, който ще извършва одити експост. Ще има един екип, който ще се занимава с информационните системи. Имаме добре функционираща система на информационни технологии. При управлението на съвместните предприятия ние присъстваме, дори имаме златна акция, което означава, че ако нещо не върви както трябва, можем да блокираме или да поискаме радикални промени. Разполагаме с всичко, за да можем да гарантираме, че програмите ще се прилагат по хармонизиран начин, при строг контрол е, и ще бъде в интерес на обществото. Колегата Яла Сендър има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на генерал директор за предоставената информация, както и за доклада, който получихме по-рано. За останалите програми виждаме, че е трудно да се установи кой какво прави, кой се справя добре. Затова аз искам да поставя въпрос, тъй като това е въпрос, който е важен и за освобождането от отговорност през 2016 година. Затова трябва да обърнем сериозно внимание на въпроса. Не знаете дали докладчика е предвидил подобно нещо. Необходимо е да имаме информация, да имаме в синтезиран вид информацията Понякога тя е така представена, че а, си скубим косите. Трудно а, може да се разбере. Предполагам, че сте обърнали внимание на съществуващите проблеми, на постигналите успехи. Необходимо е да има добра информация също да има развивка по проекти. Аз се занимавам с въпроси, свързани с транспорта. и а, знае, че а, често средствата не се дават директно на бенефициентите. Затова трябва да се направи разбивка по държави членки и по отрасли. Моят а, сътрудник се опита да сравни информацията, която идва от различни източници и се оказва, че тя не съвпада. На страница 36 са посочени какви са тенденциите, целите в областта на научните изследвания и иновациите. Страни като Финландия, Финландия, Дания или Швеция се посочва, че имат забавене може би са се определили цели, които са твърде високи, например в случая с Шве... Швеция. Може би са имали твърде оптимистични цели и затова им е трудно да постигнат целта. Има и държави, които трябва да бъдат начало и също времено забелязваме, че отстъпват, имат губещи позиции. Има държави, например Обединеното кралство, които не са заложили никакви цели. Може би защото това е държава, която няма желание да фиксира подобни цели. Относно проектите, не е необходимо да се предоставят оправдания за 20%. И аз имам въпроси за Хоризонт 2020. А, 700 е, и кусор са е, заявките. Е, имате повече от 400 споразумения. Как ще се справите? Втория въпрос. Имате органи двустранни. Е, 21 са милионите за генералната дирекция. Е, как в крайна сметка могат да се обяснат тези разходи? Просто не мога да си го обясна. И още един трети въпрос. Вътрешния е, одит и услугите по вътрешното аудитиране, които предлага вашата служба. Е, знаете, как точно се финансират тези неща от вашия бюджет. И в крайна сметка, така да се каже, резервите които също е, представляват е, голям въпрос. Защо? Как смятате да подходите? Е, какви планове правите с комисаря Каниете? Ще имаме скоро среща. Освен това за седмата изследователска програма, научна изследователска програма. Имаме вече определени планове, но какви са вашите? Глобално ли планирате, така да се каже, седната програма или нещо конкретно предвиждате? God. Благодаря за въпросите относно за успеха и как се популяризира тези успехи. Необходимо е да направим повече по отношение на комуникацията, защото се върши много работа, но също време с това те не се популяризира. Вие споменахте също и таблата с резултати, разходите и поставените цели в това отношение държавите са се ангажирали да заделят 3% от БВП за иновации, но този, тази цел не беше постигната и сега е удължен срока до 2020 година. Ситуацията към момента обаче е такава, че не ни дава основание да считаме, че целта ще се постигне. Има държави, които не са постигнали тази цел и са същевременно най-конкурентоспособните в е, Европа. Ние разполагаме с малко лостове, за да налагаме е, решения, но ние непрекъснато подчертаваме защо е необходимо да има научни изследвания и иновации не само на европейско, но и на национално и регионално ниво. Госпожо Гресле, вие вярно посочихте, че ние получаваме голям брой предложения. Действително е обезпокоително колко популярна е програмата. Парламентът определи бюджета на 100 милиона за Хоризонт 2020, докато ние получихме 90 милиона. Ние имаме ограничения също, защото има двуетапен процес на оценка и че проекти трябва да бъдат одобрявани по Хоризонт 2020, когато има нужда от международно сътрудничество за тяхното реализиране. Но виждаме също и спад в процента на успешните проекти. Аз ще се спра по-подробно относно изпълнителната агенция. Ще ви дам допълнителна информация с точни данни допълнително. IMI, също и Fusion for Energy са част от тези съвместни предприятия. За ИТЕР господин Канете отговаря по този въпрос. Аз не се занимавам като генерален директор от началото на пролета с тези въпрос, но съм в контакт с колегите, които работят по това важно досие. И на последно място, госпожа Гресли, вие, аз винаги заделям обща резерв, за да съм убеден, че всичко ще е окей. Okay. Следвам правилата точно, когато има над 2% процент на грешки, ние трябва да заделим обща резерв. Но по отношение на разходите нямаме проблеми. Процента на грешки е под 2%. Независимо дали става дума за предварително финансиране по Хоризонт 2020 или други аз ще ви предоставя допълнителна информация за Хоризонт 2020. Може би трябва да се направи повече диференциация, както предложихте. Да няма диференциране относно процента на грешки, който трябва да се задържи под 2%. Благодаря ви. Страхувам се, че ще се видим пак и за Хоризонт 2020 и местните резерви, резервите на местно равнище, пак ще говорим за това. Така, а, няма да има някакви правила и разпоредби в следващата тема. Инес. Не съм говорила за а информация извън институциите или комисията. Въпросът е просто да ни се изпрати е, някаква справка с е, по-точни данни за отделните страни на нас, членовете на комисията. Утре ще ви изпратим цялата информация. Много моля, не ни изпращате камион с е, папки, нали? А сега вие. Да, благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. И ще отговаря е, бързичко на три въпроса, които докладчикът постави в началото на дискусията. Е, става дума е, за е, така, ползите. Аз ще предложа е, по приноса към целите на хилядолетието и а, мога да кажа, че действително тук отговорът е много положителен. Можем да подкрепим това с цифри пред. 6,7 милиона души участваха и в обучение, и в различни прояви, свързани с целите на хилядолетието. 37 хиляди училища бяха изградени или модернизирани. 300 хиляди ученици бяха включени в образователните процеси. 8500 здравни центрове бяха изградени, така че това са само част от всички тези елементи, които трябва да отчетем във връзка с целите за хилядолетието. По отношение на прозрачността, създадохме регистър на прозрачността. Това все още не е в окончателния си вид, но мога да ви съобща, че е, днес можете да видите на нашата е, веб страница два инструмента. Е, какво се точно се финансира, къде, как, как. Това са действително съвсем конкретни данни, които са достъпни на всички граждани цикъл е разделен е на четири части, но миналата година март започнахме вече с новия правен акт след промяната на регламента така че е, е, е, вече не се налага държавите членки е, е, да търсят информация за е, вноските и за приноса на Европейския съюз е, в е, е, множество източници. Е, 47 милиона евро са предвидени за проекти 79% от предишната сума. 37 вече са е, договорени и е, има вече и платени е, проекти. Така че е, това е нещо много о, ново. Различните инструменти са включени в една и съща кошница, както се казва, и можете е, по един много е, лесен и прозрачен начин да видите как точно се развиват нещата съгласно правилата на финансовия регламент. Какви са последствията за економиката и то най-вече в макроекономически аспект? 4, 6, 7%, 9% да кажем са, е, е подобрението на макроекономическите параметри за Африка. Това не е достатъчно. Е, важно е да се види как точно е, всъщност се използва този економически растеж. Какви са нивата на собственото участие това за сега все още не може да се види, но съгласно последните цифри на ден се падат 105 долара, което в крайна сметка през годините се събира, натрупва и прави повече от милиард. Ще направя връзка с глобалните резервации и противоречието, за което вие говорихте. Е, миналата седмица, е, е, миналата година, всъщност, вие не участвахте в процедурата за освобождаването отговорност и може би не знаете как обяснихме тогава нещата ние идентифицираме е, трудностите е, и е, след това в рамките на годишния доклад в, се спираме на определени проблеми и наредности с оглед на това как ще се отразят те на многогодишната програма. Ние обаче променихме подхода в резултат на едно проведено проучване. Така че се опитваме да не правим толкова често промени и да бъдем по-последователни и по-постоянни. И имаме обаче специфични резерви по отношение на някои области, в които има специфични проблеми. Е, говорим не само за измама и за процентна грешка, е, е, говорим просто за административни слабости и грешки. И тези административни слабости са свързани и с международните организации, с националните, регионалните организации. И затова се опитваме да подобрим положението. Вие го бихте искали да видите е, е, индикаторите за успеха, за постигнатите резултати. В момента имаме, може би, 5 или 6 такива е, индикатора които показват най-общо как точно се развиват е, е, отношенията с, е, в рамките на международното сътрудничество и развитие. Но освен това имаме индикатори по отношение на отделните проекти. Имаме система, която ни позволява да измерим доста точно резултата, който сме постигнали. Това е една рамка на резултатите като включва е, елементите, е, за които говорих. И можете да видите е, в рамките на тази схема как стоят нещата с усилията и ресурсите, които сме вложили и, другите, и резултата. Благодаря ви. Благодаря за това, че отговорихте на въпросите ми. Не бих искал да наблизаме в политически дискусии. Струва ми се, че доста сме обсъждали вече от политическа гледна точка бежанската криза, но ми се струва, че това а, все пак би трябвало да бъде една много важна тема във вашата дейност. А, как а, възнамерявате да реагирате на това предизвикателство? А, може би бихме могли да включим някакви препоръки в процедурата за освобождаване от отговорност 2014 година или да предвидим някакъв инструмент, някакви конкретни действия за бъдещи периоди. Ще ви напомня при всички положения следващата година е, това, което казахте за общите резерви и специфичните резерви. Е, и мисля, че и комисията ще си го спомни, е, защото го е споменала в доклада, а именно, че вашата генерална дирекция би трябвало да подхожда по-разграничително от гледна точка на риска в своята дейност. А, и какво ще ни кажете във връзка с а, случая NG. Доколкото можете да го споделите с нас публично. А, по въпроса за миграцията, комисията е приела дневен ред, която включва различни точки различни, и обхваща различни политики. Какви са причините за беженския поток? Това е всъщност въпросът, който влиза в компетенциите на нашата генерална дирекция. Страните на происход, страните за транзитно преминаване възможността на хората да избират. Въпросът опира до това, че е, и проблемът е, че хората е, в крайна сметка нямат възможност да избират. Така че ние бихме искали да се създадат възможности за избор. И е, е, ще използваме възможностите е, по линия на фондовете. Освен това, Комисията взе решение за създаването на един доверителски фонд с 1,5 милиарда евро. От пет различни финансови е, източника, които са свързани с пет различни служби на комисията. И тези пет служби ще дадат своя дял от сумата и ще го сложат в общия кош. така ще се формира фонда. Комисията смята, че така ще подсигури постигането на определени резултати при изпълнението на мерките, които е предвидила ние бихме могли да създадем много бързо е, работни места, за да отговорим на потребностите на е, е, хората от съответните страни, за които говорим, и то най-вече за жените. Това е слабото звено за сега освен това по управление на управлението, на охраната на границите, трафикантите. Ние ще се опитаме да използваме тези средства, за да се преборим по-успешно с незаконните действия на трафиканти. Е, има държави членки, които вече потвърдиха е, желанието си да участват. Е, има други, които не желаят да участват и това ни е известно вече. Но ще се опитаме да действаме бързо, естествено в партньорство с държавите. Заведохте въпрос за резервите. очевидно се упражнява натиск върху нас да предприемам бързо нещо и ние много сериозно се отнасяме към тази задача. Нуждаем се обаче от едно проучване за грешката. Без него просто не бихме могли да предприемем това разграничение, за което говорите. Е, и след като разполагаме вече с заключението от изследването, ще можем да подготвим и един нов подход. И в заключение, както знаете, комисията реши, че АНС вече е, няма да има възможност е, да управлява проектите и няма да има повече договори с АНС. Аз е, е, познавам досието много добре, е, следя го. Е, смятам, е, че случаят е сериозен. И е, може би е, ще има някаква реакция от страна на Енчи. Благодаря ви. Знаете, че ще проведем заседание при закрити врата, е, където е, ще е, можем да е, информираме и е, вас, естествено и 130 посланника от е, различни е, страни. Ще получим информация и от тях, естествено. Аз исках да ви задам още много-много въпроси, свързани с е, темповете при плащанията, с подготовката на проектите и какво ли не, но допълнително очевидно ще ви помолим да ни предоставите тази информация. Но ако действително държавите членки си платят всичко, което трябва да платят е, съгласно вноските е, е, за международните организации и всичко, което е предвидено за тях, наистина и вас ще почерпя. Сега, госпожа Сука, човешки ресурси и сигурност. Благодаря. Радвам се, че тук има равенство на половете. Всъщност всички генерални дирекции трябва да бъдат балансирани в това отношение. Благодаря ви за това, което сте постигнали. Във вашия доклад за дейността запазвате резервите от 2013 година във връзка с заключенията на Сметната палата. Получихме някои отговори от вас. Ние искаме да разберем обаче причините за тази резерва. Ако правилно сме ви разбрали, вие говорите за класическа измама, говорите за това защо тази измама не е била открита, говорите за полуките и за напредъка. Искаме да разберем какви са тези стъпки напред, които трябва да бъдат извършени в управлението на европейските училища с оглед на препоръките на Сметната палата, каква трябва да бъде ролята на директора на европейските училища в рамките на борда на директорите и на управляващите. Кажете ни малко повече за плана за действие за 2015 година. Това е въпрос към господин Кивинен. Няма как да не се възползвам от тази възможност и да ви задам, може би, последния провокативен въпрос за днес. И двамата сте тук. Просто трябва да ви попитам следното. Тъй като основната ви мисия е свързана с човешките ресурси и Основната идея е да гарантирате вътрешната сигурност в комисията и да се борите за най-високи постижения, що се отнася до управлението на човешките ресурси. Сега говорим за подход основан на резултатите, говорим за нови дейности в европейските институции, включително и в комисията. И ето защо искам да ви попитам следното. Мислите ли, че персонала в комисията е достатъчно добре подготвен и компетентен, за да осъществи този подход основан на резултатите и смятате ли, че вашата генерална дирекция прави необходимото? Има ли е, обучение, например, семинари, за да подготви персонала за този нов подход? Добре е дошъл и на генералния секретар на Европейските училища, господин Кивинен, казва председателката. Заповядайте, госпожо директор. Благодаря. Мога ли да започна с последния ви въпрос? Той е изключително важен. Мисля, че службите в комисията, персонала на комисията винаги е готов и подготвен да се изправи пред новите предизвикателства, защото той е подбран по възможно най-добрия начин, защото го управляват отлични менеджери. Ето го примера, една малка извадка имаме тук – и защото правим много неща. Генерална дирекция бюджет е лидер в това отношение. Всички членове на комисията са готови да следват новия подход, основан на резултати и ние сме готови да изпълняваме начертаното. Следващия път може и да не съм тук в тази зала, но ние сме готови да изпълним начертаното. Нашия персонал е много мотивиран и сме готови да приемем това предизвикателство. Към първия ви въпрос – той не беше чак толкова провокативен, но все пак. Да, знаете, че имаше случай на измама. Тя беше разкрита. Белгийското правосъдие беше замесено, съответното лице е задържано. Много проблемен случай Имаше доклад на Сметната палата, имаше доклад и на вътрешната одитна служба. Знаем, че в европейските училища има много проблеми с финансовото управление. Вие споменахте управлението. Управлението на европейските училища е много специфично. Има 14 училища, които са напълно независими. Това е все едно 35-те ГД-та на комисията да идват при вас, за да бъдат освобождавани от отговорност. Там няма централен орган, който да отговаря за освобождаването от отговорност. Аз съм изказала резерва и вие попитахте какво ще се направи в тази връзка. Какъв е авторитета на комисията, за да се справи с тази резерва? Ами авторитета може да бъде определен последния начин. Един глас от общо 30 в управителния съвет. Знаете, че европейските училища се управляват по силата на една международна конвенция. Ние имаме един глас и се опитваме да положим всички усилия. Не можем да приемем крути мерки, но много правим във връзка с така наречените меки мерки. Мога да ви дам цял списък с това, което правим, за да подобрим положението. На първо място, един менеджер на средно ниво от комисията се командирова в училищата, за да въведе новата система на счетоводство. Освен това, финансираме поста вътрешен координатор по контрол. Какво още правим? Осигуряваме средства за ефикасното е, управление на сметките. Имаме нов финансов регламент за училищата, който ще влезе в сила през март тази година. Създали сме нова работна група с цел да се преразгледа допълнително този финансов регламент. Създадохме работна група заедно с ГД бюджет, за да помогнем на генералния секретар да изпълни препоръките на доклада на бюджетната комисия и препоръките на вътрешния аудитор. Така че много работи правим. Въпросът е до каква степен всичко това ще е достатъчно. Надяваме се, че през 2015 година ще станем свидетели на някакъв напредък. Естествено въпросът е какво ще стане, ако няма напредък. И ще се появи вероятно тогава и въпрос за цялостното управление на училищата. Ето защо на някой етап трябва да се запитаме до каква степен службата или функцията на така наречения авторизиращ служител не трябва да се прехвърли към училищата ще обмислим какво да правим в тази връзка. Аз сега давам думата на господин Килинен. Аз мога да потвърдя всичко, което беше казано по-рано. За съжаление имаше случай на измама. Един от главните счетоводители на едно от училищата ни използва позицията си, използва устаряло софтуер, и имаше малко аматьорски подход към финансовите въпроси. През май 2012 беше установена измамата. Какви полки бяха извлечени? Ние променихме почти всичко в финансовия ни сектор. Променихме финансовите ни регламенти. Ние следвахме препоръките на Сметната палата. Имахме доста проблеми, свързани с стария софтуер. Беше трудно да се въведе нов софтуер и след 9 години от неуспехи ние стопирахме проекта през 2013 година и с САП имахме едногодишен проект. През декември 2013 започнахме въвеждането на системата и тя задейства от 1 януари 2015. Ние променихме финансовите регламенти, сменихме софтуера, всички работни потоци сега са безопасни. Имаше проблеми с връзката за одобренията на плащанията работим по тези въпроси. Несъмнено, всичко това изискваше голямо ми инвестиции в управлението, в обучението на счетоводителите ни. Ние имаме училища в 7 държави, затова процедурата беше доста сложна. Но мога да кажа, че вече забелязваме добри резултати. Благодарим за подкрепата, която получихме от госпожа Сука, от Генерална дирекция бюджети. Получихме много насоки, участвахме в обучения, възползвахме се от техните познания и експертиза, за да подобрим собствените си познания и експертиза. Съжалявам, че трябва да кажа, но за това, че това, което ще фигурира в доклада на Сметната палата за 2014 година, ще бъде също разочароващо. Но когато има нещо толкова сериозно, ние сме си извлекли полки, предприели сме почти всички възможни действия, за да не допуснем повторение. Процедурата беше много болезнена за хората, които работят. Имаше продължителни Отсъствия поради заболявания. Хората бяха пред психическо и физическо изтощение. Препоръките на вътрешните аудитори на Сметната палата бяха почти изцяло изпълнени. От 1 януари беше въведена промяна и тя действително е много съществена. Ние не само се надяваме сега, но и работим в тази посока, за да може да имаме стабилно но финансово управление и да нямаме неприятни изненади нито за господя, госпожа Сука, нито за вътрешните ни аудитори в бъдеще докладчикът. Аз се питам защо толкова дълго време е било необходимо, за да се открие нещо. 20, 20 години. Не мога да се представя как нещо подобно е възможно. Как може да не, може, да, да не се установи измама за толкова дълъг срок от време. Благодаря ви за положителния активен подход. Вие сте решили а, сега, че разпоредителя с бюджетни средства ще отговаря лично пред вас. Това е промяна в управленската структура. Това е интересно. Дали а, генералният а, а, директор също публикува годишен доклад за дейността. Като генерален а, секретар на европейските училища съм готов да поема отговорността. Проблемът е в а, това, че нещата ни опират само до моята добра воля. Имаме доста сложна конвенция, трудна за промяна и в момента ние създаваме една система, която да е по-удачна. Ние всяка година имахме финансов контрол, Седем години работихме с вътрешните аудитори на Европейската комисия. Това, което ни направихме достатъчно преди 2012 година, е да знаем кой за какво отговаря. И това сега се случва. Ние разпределяме задачите, кой за какво отговаря и ако е необходимо, генералният секретар може а, да бъде също и разпоредителя с бюджетни е, средства, но това, което беше направено и беше обект на този случай на измама, се отнасяше до 14 училища, които са отдалечени от централата. Да, аз съм готов да направя необходимото. Ние имаме работна група, която преразглежда финансовите ни регламенти. Има предложение от Генерална дирекция бюджети да упражнява по-централизиран контрол, но нашите финансови контролери вече контролират абсолютно всяка операция, която се извършва от училищата централния контрол не означава да се изисква всичко. Най-важното е да допринесем за професионалното развитие на хората, които работят на място, за да могат те да поемат отговорност за своята дейност на местно ниво. Госпожа Сука, а, извинете, докладчика госпожа Длабайова. Вие не казахте нищо за прилагането на плана за действие за 2015. Това беше последния ми въпрос. Ние имаме дълъг списък от дейности. Ние работим не само по финансовите въпроси, ние получаваме забележки, за прилагането на стандартите за вътрешен контрол, за персонал в най-различни сфери. Заедно с финансовите ни контролери и с координатора по вътрешния одит сме разработили план за действие за 2015 година и там се посочват е, по всички области, където има препоръки и трябва да се постигне подобряване, сме предприели действия или пък предлагаме на управителния съвет през декември да, пред, да одобри необходимите действия и аз гледам много положително на всичко това. Благодаря. Вътрешния одит бе при господин Депа. Ето сега, може би при вас и на вас може да ви се случи това, да. Ще говорим отново <clears throat> по тези въпроси. Въпрос към госпожа Сука. Прочетох вашия доклад. Да, аз съм човек, който се интересува от регламента за постоянните служители и зная, че ще, ще е хубаво, ако ми бяхте направили някакъв преглед на промените в статута за служителя. Сега знаем, че се предвиждат така, определени промени, да кажем, ще може да има повишение в бъдеще само до АД-12. От АД-12 нататък е, как ще стоят нещата? Какво предвиждате? Е, особено когато става дума за много назначени служители на по-високи длъжности. Това наистина е нещо интересно. Е, освен това, европейските училища, като че ли децата получават твърде много средства, твърде много субсидии а би трябвало всъщност не толкова да се дават средства за самите деца, а за училището, за да може то да подготви децата добре. Поне в моята федерална провинция щяхме да го направим, най-малкото. Така си мисля. Очаквам отговора ви. Now, when it comes Госпожа Сука, благодаря по въпроса за това как се отразява новия регламент за служителите. Ние сме готови да предоставим конкретна информация. Може би не съм разбрала съвсем добре какъв точно е проблема, но когато говорим за повишенията, ние на 100% следваме анекс 1б от регламента относно ефекта върху останалите служители тези 14 часа. Не разбрах съвсем какво имахте предвид. Ние виждаме, се създават нови позиции, за да могат да продължат повишенията. За мен е интересно да разбера да се продължат повишенията от позиции АД-12 нагоре, въпреки че лицата не заемат управленски позиции. Госпожо председател, оставам с впечатлението, че вие смятате, че едва ли не не спазваме правилата. Ние спазваме буквата и духа, особено духа на регламента за служителите. Законодателят не иска да се сложи край на тези повишения, но да се ограничат възможностите да се преминава от степен 12 на 13. Ние не сме използвали дори възможностите, които са предвидени в регламента за служителите, за да могат лицата, които да могат да преминат от позициите, които вземат днес на следващото ниво. Трябва да се съпостави с това, което се прави в други институции. Това би било интересно. Може би ще има някакъв стандарт и би могло да направим нещо по-добро за нашите служители, ако следваме това, което се прави в други институции. Втория ви въпрос се отнася до средствата, които се предоставят на европейските училища. Това е част от Международна конвенция. Можем да се върнем към 50-те години, тогава е договорено. И ако развалим тази конвенция днес, е, не зная какво ще бъде бъдещето на училищата. Проблемът, пред който сме изправени, той е сложен. Каквото и да направим за училищата, в крайна сметка вие държите децата за заложници и това е много сложно. Вие може да сложите парите в резерв, може да направите каквото си искате, но трябва да имате предвид, е, че става дума за деца, които трябва да ходят на училище. Дилемата е много сложна. Ние можем да отворим конвенцията и да я преговаряме, но какво ще се случи в крайна сметка? Господин Кивенен, Жалко е, че в тези доклади не виждаме положителното развитие. А то се случва в европейските училища. През 2013 година, след 4 години преговори с 8 държави членки, се споразумяхме относно принципа на разпределяне на разходите. Процесът беше много труден, но сега бъдещето е обезпечено. Ако държавите членки знаят какви са техните задължения, И ако училищата се снабдят с повече ученици, ще имаме и повече учители в гимназията. Сега е първата година от процеса на кандидатстване всички държави членки, с изключението на Харватия, изпълняват задълженията. Харватия имаше проблемите, като неодавна се присъедини. Популацията на учениците се увеличава и то много. В Брюксел сме наводнени. 500 е, човека повече имаме сега, отколкото миналата година. През последното лято разговаряхме с белгийските власти и е, стигнахме до компромис с цел да ни се предостави инфраструктура за в бъдеще. Белгийския премьер и неговия кабинет одобриха нашите прогнози. Има много положителни неща, които се случват. Сянката, която беше хвърлена върху нас поради тази измама, все още ни тежи. Но акредитираните европейски училища се увеличават, сега те са вече 13. Разговарям с 20 държави членки, за да имаме акредитирани европейски училища на тяхна територия, които да се финансират от държавите членки. Така че виждате, че има положителни неща. Подобряваме образованието, което предлагаме водим интересни разговори, нашите ученици получават места в престижни университети. Мисля, че изпълняваме своята мисия. Когато успеем да си оправим изчетоводството, а това ще стане, съм убеден, че няма да ме каните твърде често на подобни заседания. Не, не, не обещаваме. Може пък да ви харесаме и да ви каним по-често. Да, добре. Е, е, компютрите обаче са много важно нещо. Децата просто имат право да ползват тази техника по време на обучение. Бих ви препоръчал да се свържете с така наречения подекип в Европейския парламент. Попитайте ги колко е сложно да се създаде счетоводен софтуер, тъй като Работим с хора от много различни държави. Е, действаме в 7 държави членки. Не можем да вземем просто счетоводен софтуер от първия магазин. Този софтуер трябва да е изготвен специално за нас и да е достатъчно гъвкав. Е, той трябва да може да се адаптира. Нашите финансови регулации много приличат на тези на европейските институции и всички европейски институции имат голям проблем. Съществуващия софтуер много трудно се адаптира към нуждите на институциите. Искам да кажа, че през 2014 работихме наистина ден и нощ. И за една година успяхме да лансираме в пълна степен така наречения SAP софтуер и мисля, че сега всичко е наред. Имаше компания, която източваше средства от нас поради старата система, която имахме и този процес на него не му се виждаше края. Имаше големи провали, но през 2013 година осъзнахме, че сме изразходили достатъчно много средства за този проект, а полза никаква и решихме да поемем по нов път и това се оказа правилното решение. Решението беше много трудно за взимане, но го взехме и това стана през 2013 година. 8 години сте се опитали да живеете с тази система а, и а, сега вече почвате да променяте нещата. Да, добре, е, аз е, първо малко ви съжалявах, защото сметах, че са ви липсвали средства. Сега вече е, си мисля, че и вие сте можели да направите нещо. Докладчика може би иска да каже нещо. Благодаря, благодаря на всички вас. Успяхме Днес след обед да останем заедно. Успяхме да приключим на време, благодарение на председателката. Тя се справи отлично. Всеки получи време за изказване. Няколко заключения. Мисля, че от разговорите стана ясно, че залагаме на упростяване, на координация, на синергия трябва малко повече да поработим за това какво означава резултат и какво означава изпълнение. Точно тук не получих всички отговори, които ми се искаше да получа. По отношение на цифрите и Agri, когато говорим за надежност на данните и ясни показатели, трябва да започнем с ясни данни. Това въжи за всички, между другото. По същия начин, когато говорим за синергия и сътрудничество, първо трябва да координираме информацията между различните генерални дирекции. Много се радвам, защото всички ваши отговори са насочени към бъдещето. Вие сте положително настроени и това много добре, само че комисията Конт няма как да я избегнете. Бъдещето скоро ще стане минало и ще трябва да отговаряте пак. Радвам се, госпожо директор, че казахте, че персонала е подготвен, персонала на комисията е квалифициран. Искам да ви кажа, че и нашия персонал, и ние в комисията КОН сме достатъчно добре подготвени и искаме наистина в рамките на тази първа година от МФР да имаме нови неща в процедурата по освобождаване от отговорност ще заложим на резултатите, ще заложим на конкретните постижения. Имаме нужда наистина от сътрудничество обаче. Затова ви каня да ни сътрудничите. Ще получим първия доклад от Сметната палата на 10 ноември. Ще имаме съответно последващи действия, ще имаме изслушвания с комисарите. Мисля, че ще се срещаме доста често в последните, в идните по-скоро месеци. Благодаря на всички. Благодарим. Е, в понеделник в 15 часа продължаваме, а сега закривам заседанието. Yeah, guys, excellent, excellent preparation. Thank you very much. It's a pleasure to you